сътрудничество, ще допринесе за борбата с измамите и ще вкара повече приходи в хазната на Великобритания във време на сериозни економии. Благодаря. Така приключва доклада Мартин. Уважаеми колеги, доклада Бюти Хофер няма да бъде разгледан сега, тъй като пленарната зала трябва да бъде подготвена за заседанието, което започва в 3 часа. За сега приключваме заседанието.